И така, уважаеми колеги, добре дошли на последната част от нашето заседание преди е, лятната почивка. Имаме една много важна тема, включена в дневния ни ред. И, е, и това е е, размяна на мнения с полския министър на здравопазването Ева Копач. За мен е чест да ви я представя. Добре дошла сред нас. Е, вие сте представител на полското председателство в областта на здравеопазването. Вие сте добре дошла тук сред нас в комисията по околна среда, по опазване на климата, по здравеопазването, не на последно място. Ние се занимаваме тук и с а, темата здравеопазване. Ние си мислехме, че замърсяването на околната среда води до увреждане на човешкото здраве и ето защо ние се започваме да занимаваме и с тази тема в нашата комисия. Европейския парламент вече има повече компетенции. Нашите граждани очакват повече от нас. Очакват различни действия, свързани с превенция на опасностите, застрашаващи човешкото здраво, здраве, да се предприемат повече инициативи в научно-изследователската дейност в областта на здравеопазването. Това всичко са е, едни теми, които са е, важни, за да останем здрави. Тук в е, комисията се занимахме с редица законодателни теми, свързани с борбата срещу фалшивите лекарствени препарати, темата с фармакобдителността, както и темата свързана с трансграничното здравеопазване. Подготвяме и един голям пакет, фармакологичен пакет. С част от него ще се занимава и вашето председателство. Тази комисия е една от най-големите. Радваме се, че има и работна група здравеопазване в рамките на нашата комисия. Колеги се занимават с комплексните теми, които споменах. Това са много отдадени и ангажирани колеги. Вие сте завършила факултета по медицина. Радваме се, че сте тук и с нетърпение очакваме представянето на програмата на полското председателство и след това ще ам, започнем дискусията. Моля, имате думата. Благодаря. Шановни послови до парламента. Благодаря, господин председател почитаеми дами и господа, депутати. За мен е удоволствие да възможността да разговарям с вас и да ви запозная с приоритетите на полското председателство в областта на здравеопазването. От една страна, защото ролята на Европейският парламент сега е много по-голяма след влизането в сила на договора от Лисабон. Но значението на тази среща е голямо също така, тъй като вие играете голяма роля в борбата за опазване на здравето на европейските граждани. Ние започваме сега нова програма в тройката, заедно с Дания и Кипър. Целта е подобряването на здравеопазването в Европейския съюз, усъвършенстването на европейското общество и неговата защита от е, рискове, рискови фактори. Трябва да гражданите на Европейския съюз да имат достъп до здравни грижи, качествени здравни грижи. Какви са нашите приоритети? Незаразителните болести, здравеопазване без граници, иновации и челен опит. това е продължение на това, което работиха предишните председателства. Но тези приоритети също така за, са свързани с заключенията на съвета, с стратегията 2020 2020 година. Почитаеми дами и господа депутати. приоритетите на полското председателство в областта на здравеопазването ще бъдат част от задачите на тройката. Какво искаме да постигнем? Да се намали пропаста между болните и здравите в Европа. Ще работим също така и за подобряване на положението с невродегенеративните болести, такива като Алцхаймера. Искаме да осигурим по-добър достъп до здравни услуги и да намалим разликите в здравното обслужване на гражданите в различните страни членки. Знаете, че има такива разлики между страните членки. 86% от смъртните а, случаи се дължат на незаразни болести. Инфекциозните болести, които някога бяха най-големият, най-големият убиец, сега са вече само на тях се падат 2% от е, леталните изходи в по-ранна възраст. Сърдечно-съдовите заболявания, заболяванията, е, такива като диабета, е, на метаболизма, лошо хранене, пушене, липса на достатъчна физическа активност и прекалено голяма консумация на алкохол, това са главните причини за здравните проблеми на европейското население. Намаляването на различията, на разликите между страните членки не е лесна работа. Но разбира се, например, че пушенето на цигари е вредно, макар и хората да знаят, че трябва да се движат, е, за жалост, е, лошите, вредните навици трудно се променят. тютюнопушенето е главната причина за преждевременна смърт. Около 650 хиляди души годишно умират поради това, че пушат. Това са повече от 20% от всички, които умират преждевременно. Алкохолът е друг убиец. Над 13% от ранната смъртност може да се отдаде на злоупотреба с алкохол. Прекалената употреба на алкохол има вредни е, резултати и върху здравето на индивида и върху обществото. Вредни са последиците на алкохола и върху семейния живот. И страните членки трябва да сътрудничат повече в тази област. Друг проблем на здравеопазването а той е един от главните приоритети на полското председателство, е наднорменото тегло и затластяването сред гражданите на Европа. Те вече придобиват епидемични размери. Особено застрашително е положението сред младите и децата вече се увеличават двойно, увеличава се двойно броя на затластелите в света през последните 3 години, 3, 3, 30 години. Затластяването води до сърдечно съдови заболявания, мускулно-скелетни заболявания, мет, а, заболявания на а, метаболизма, заболявания на такива като диабет и така нататък. Затластяването е не само медицински, но също така и економически проблем. Като се има предвид все по-увеличаващите се разходи за здравеопазване на страните. Различията в нивото на здравеопазването в различните страни членки а, са огромно предизвикателство. Затова това е един от нашите, едно от нашите, един от нашите приоритети. Превенцията, а, превентивните прегледи и контрола са много важни. А, важни са за дихателните заболявания сред децата и за много други случаи. Когато става дума за незаразните болести, Заболяването на дихателния тракт е, най-често засяга децата. Е, около 10 до 13% от децата боледуват от е, подобни болести. И тези заболявания забавят развитието на децата, много често водят до социална изолация. Заболяването на дихателните пътища. Скрининга, профилактичните прегледи за заболяване, за откриване на заболяването на дихателните пътища могат да помогнат за опазване на здравето на децата, могат да предотвратят заболяванията от сърдечно-съдови заболявания в бъдеще. Необходимо е, е са превентивни мерки, профилактични е, прегледи, специално на младите, за да се избегнат неблагоприятни социални и економически последици в бъдеще. Подобни мерки също така биха подобрили качеството на живота на а, гражданите на Европа. Почитаваме дами и господа депутати, по време на нашето председателство ние възнамеряваме а, да повдигнем и а, проблемите на, на, с общуването, които някои деца имат, така наречените комуникативни проблеми. Зрението, слуха и говора са основни елементи, неотменни елементи на общуването и ние се стремим към общество, основано на знанията. Не можем да ги пренебрегваме всякакви дисфункции в тези сетива. А, всякакви проблеми в, в, с слуха, зрението и говора трябва да бъдат а, откривани колкото може по-рано и лекувани. През последните 10-20 години се направиха редица научни изследвания в тази област и а, тестирането на а, тези три сетива, а, на тестирането на слуха, а, говора и зрението, а, ще пред, биха предотвратили по-нататъчни неблагоприятни последици. В тези три политически области намоляването на различията в качеството на здравеопазването в Европейския съюз, както казах, е една от нашите важни задачи и в този контекст бихме искали да се създаде мрежа от институции, която да следи за резултатите от тези профилактични прегледи. Бихме искали да имаме по-тясно сътрудничество между страните членки, особено в областта на обмяната на опит. Ако здравните проблеми бъдат открити още в ранно детство, младите ще имат по-добри шансове за нормално и успешно развитие по-нататък. Не може да имаме а, здрави възрастни, ако децата не са здрави. Редица конференции е, ще бъдат организирани и срещи по тези въпроси на министерско равнище и на други нива. Подобна министерска конференция на 7-8 ноември ще бъде организирана в Познан. Ще продължим да работим върху предотвратяването и лекуването на мозъчните заболявания, невродегенеративните заболявания и болестта на Алцхаймер. По време на нашето председателство ще обърнем специално внимание върху прилагането на националните програми в областта на здравеопазването. Ще се опитаме да, да намерим организационни и финансови ресурси, които биха ни позволили да решим проблемите на застаряващото население. Дегенеративните проблеми, които са свързани обикновено с напредналата възраст. Необходими са по-нататъчни изследвания върху мозъчните заболявания – заболяванията на мозъка и нуждите на пациентите и онези, които се грижат за тях. На европейско равнище вече има инициативи. Подобна инициатива е подела Европейската комисия. Та се нарича новаторско партньорство за активна старост. Активно устаряване. ще бъде организирана конференция на 18 ноември по тези въпроси в Варшава. На неформалната среща на министър на здравеопазването, която се проведе миналата седмица в Сопот, започнахме политически диалог между министрите на здравеопазването на страните членки. Преди два дни започна работа работна група по, по проблемите на общественото здравеопазване. Очакваме нейните заключения по предотвратяване и лекуване на комуникационни проблеми при децата. ще представим мерки е, за намаляване на различията в качеството на здравеопазването в европейските страни и за предотвратяване, за превенция на незаразните дихателни заболявания при децата. Дами и господа, темата е много широка. Аз съм готова да обсъдя с вас е, всичко, което смятате за важно. Очаквам полезно сътрудничество с Европейският парламент е, и е, в законодателната работа с Европейската комисия. Още в началото на нашето председателство призовах комисаря Дали да ускори работата по пътната карта за инициативи, които заедно ще прилагаме. Като подбираме нашите приоритети, ние бихме искали да подчертаем, че е, здравото дете здравото детство е първата стъпка към а, здравата и активна старост. Нашата цел винаги е била да повишим качеството на здравеопазването в Европа. Солидарността за нас е важна не само в исторически план. Ние живо си вълну, интересуваме от европейското измерение на солидарността. Господин председател, почитаеми дами и господа депутати, благодаря ви за поканата, благодаря за вашето внимание. Очаквам интересен и плодотворен дебат. Благодаря ви, госпожо министър, за тази е, презентация, за това ваше изявление. То беше много интересно, пълно с важна информация. Виждаме, че имате една широко обхватна програма. Предвидили сте мерки и за децата в ранна детска възраст. Това е много важно, защото децата трябва да имат възможност да растат здрави Също така споменахте и превентивните мерки, които могат да бъдат предприяти а, при а, болести, свързани с пристрастяване а, към тютюнопушене, към алкохол. Също и въпросът, свързан с това, че ние прекалено много седим, прекалено много ядем, че имаме един начин на живот, който трябва да променим, да сме по-активни, така че в по-напреднала възраст да си спестим някои заболявания. Много теми засегнахте, които са важни и за нас, особено що се отнася до заболяванията на възрастните хора. Това е една тема, която засяга цяла Европа. Как можем да се справим с тези болести в напреднала възраст – 2% от болестите е, са заразни болести. Преди 100 години ситуацията беше е, други, е, но има болести като диабет, раковите заболявания. Това са болестите на цивилизацията. Сигурен съм, че колегите имат много хубави въпроси, които искат да ви зададат и започваме с списъка Петър Лизе. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър. Аз съм малко разочарован, но това се дължи на времето а, и на факта, че не сме толкова много. А, колегите от а, Полша са тук, колегите от а, платформа. Това са хората, които ще работят с нас. Другите не са добре представени, но полската платформа е много добре представена. С интерес четох, че а, вие сте а, работили в областта на детското здравеопазване. Искам да подчертая, че тук а, е, има а, една работна група, която се занимава с темата за а, преждевременно родените бебета. Това е тема, която е важна. Имам два въпроса. На първо място, Фармакологичният пакет още не е приключил. Следващата седмица очакваме измененото предложение на Комисията за информирането на пациентите. Моля ви да подкрепите две желания на парламента. Първо, опътването към, лекар, към лекарствените препарати да бъде по-разбираемо. Е, в е, няколко изречения да се включи най-важната информация, е, да има графични изображения, защото пациентите не винаги четат цялото опътване и инструкции, най-важните факти да бъдат изредени, това ще е от помощ. Също така да бъдат създадени бази данни от трети страни. Имам предвид националните власти, от други непромишлени участващи страни, които участват в информирането на пациентите. Следващата тема е без, безвъзмезните дарения. При <clears throat> предоставянето на органи безвъзмезното предоставяне на органи. А, тази, с тази тема постигнахме голям а, успех, обаче относно безвъзмезното предоставяне на човешка тъкан не сме напреднали чак толкова. А, също така, съгласно хартата, части от тялото а, не могат да бъдат използвани с търговска цел. Ако може тези теми да ги засегнете и в съвета, при възможност Линда има думата. Um, благодаря, господин председател. Госпожо министър, благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Вие изведохте на преден план някои особено важни въпроси за здравеопазването в Европа, особено незаразните болести. Знаете, в Нью-Йорк през септември ще се проведе конференция посветени, посветена на тези заболявания и на дневния, в дневния ред на пленарното ни заседание през септември този въпрос също е включен. Е, Казаното от вас също за заболяванията на мозъка е важно. Е, проблемът нараства в, в много държави. Изследванията датират от неодавна. Но главното тук, мисля, е какво всъщност ще направите. Да, проблемите са големи. Но следващият въпрос, е, е, който възниква веднага, е каква е добавената стойност на вашата дейност на общностно равнище. Много председателства са се сменили, е, откакто аз съм тук. Да, те всички добре съзнават проблемите, но какво от това? И нещо, което нерядко разочарова гражданите е, че не се мисли обвързано, не се мисли съгласувано. Нерядко казваме, че факторите на здравето са от съществено значение и все пак, за съжаление, е, в областите, в които бихме могли да променим нещата на общоевропейско равнище, като например етикетирането или тютюнопушенето, по тези въпроси не намираме достатъчна подкрепа в съвета. Е, лобистите от съответните отрасли вземат връх. Та, говорим, е, но пък е, не действаме, опасявам се. И същото, например, въжи за реформата на общата селскостопанска политика, на общата рибностопанска политика през следните няколко месеца. Така че, как, как, как ще коментирате едно по-съгласувано, по-единно е, мнение и мислене в Европейския съюз. Благодаря. Антония Първанова. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, тук съм. Високо ценя, високо амбициозната ви програма. Ще бъда кратка, няма да повтарям вече казаното от колегите. Вие споменахте е, намаляването на разминаването е, по здравен статус на европейските граждани. Наскоро ние тук в парламента обсъждахме неравенството в здравната област – и някак си за 6 месеца се опасявам не могат да бъдат преодолени е, различия и несъответствия, трупани в продължение на поколения. Да не говорим за економическите фактори. Та въпросът ми е, възнамерявате ли да се проведе дебат за финансовата устойчивост на здравеопазването, тъй като проучването сочи, че без изключение във всички държави членки бюджетните ограничения започват с е, бюджетите за здравеопазване. Е, доколкото знам, комисарят за по здравеопазването, комисарят Дали, като бивш министър и на здравеопазването, и на финансите, е, държи особено на този дебат в рамките на Европейския съюз за финансовата устойчивост и равенството на достъпа до здравеопазването. Вие какво възнамерявате да инициирате в това отношение? Благодаря тук ехото се носи интересно в залата. Технически проблеми имаме, но пък някак си става по-художествено. Е, и то без алкохол при това. Госпожа Каренбах, госпожо министър, и аз ви благодаря, че сте заложили сред приоритетите си детското здравеопазване. Както председателят спомена, в Европа само 2% от смъртните случаи се дължат на заразни болести. Това не се дължи обаче на факта, че тези болести са изчезнали, а че през последните години а, е имал висок процент на вакциниране и хората разбират, а, че е важно да се вакцинират – A. в Европа обаче все още има коварни болести, които според плановете трябваше да бъдат изкоренени до 2010 година. Вие казахте, че болестите в Европа са под контрол, но аз не смятам, че е така имаше една много важна, интересна конференция, която беше проведена през Марда в Будапеща под егидата на унгарското председателство. Бих ви помолила да се фокусирате върху иммунизирането на децата. Смятам, че успехът, който сме постигнали през десетилетията, трябва да бъде запазен и това високо ниво на сигурност не трябва да бъде поставено на карта. Борисов Соник. Вие не попитахте или искахте да вземете думата? Дякую, пани Przewodniczący. Господин Соник. Благодаря, господин председател. Аз имам два въпроса. Синият е за психоактивните вещества, които заливат немалко европейски страни. Тези, които се продават законно от колекционер на колекционер, но всъщност се оказват опасни психоактивни, психотропни вещества причинили смъртни случаи сред младежи. В Польша имаме, тук що въведохме, нов закон за забрана на тези вещества. Дали държавите членки ще заимстват общо този полски опит. И на второ място обещаната директива за борба с тютюнопушенето. пушенето за намаляване на зависимостта от тютюневи изделия. Едно от предложенията е да се въведе еднообразна опаковка на тютюневите изделия, но съм сигурен, че в медиите ще ни атакуват с твърдения за незаконосъобразност на подобна мярка. Как смятате вие, госпожо министър, съветът на ясно ли е е, с юридическите възможности за подобна стъпка. Благодаря. Господин Арсенис има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожа министър. Имам е, е няколко въпроса към аз. Аз бях впечатлен от е, вашето експозе, от това, че ще насочите вниманието върху личното здраве и здравеопазване и при това във връзка с храненето. За нас парламента е особено важен е въпроса за е, нормативната уредба на новите хранителни продукти. Постигнахме споразумение с съвета и, но, поради, поради желанието ни да въведем забрана върху продуктите от е, клонирани животни и техния приплод. Това всъщност беше главната насоченост на нашите е, законодателни усилия в тази връзка. И аз ви питам каква е, ще бъде вашата позиция, дали ще подкрепите евентуално предложение на комисията, ако то бъде публикувано тази година. И на второ място, един от въпросите, уреден в директивата за презграничното здравеопазване, е за термотерапията, като по-скоро профилактиката чрез е, термални е, процедури. Е, как се отнасяте вие към това? Според мен тази форма на профилактика би била особено ефективна. Господин Петър. Петерле. Благодаря ви за експозето. Амбициозни са целите на полското председателство. Е, особено ви благодаря за поставения акцент върху профилактиката и особено сред младежите. Аз мятам, че това е един наистина необходим стратегически подход – трябва да се работи далеч, в далеч по-голяма степен с здравите е, е, хора. Само така бихме могли да намалим заболеваемостта. Много съм удовлетворен също от това, че е, в доклада по Европейската здравна стратегия, прият от парламента, ние заявяваме, че въпросите за здравето следва да присъстват във всяка политическа област и в същото време е, да се осигури здраве за всички. Държавата обаче е затруднена, а от друга страна гражданите очакват все повече и повече от държавата и дори от е, Европейския съюз. Наясно сме, че очакванията на гражданите няма да могат да бъдат удовлетворени. И вие в тази връзка говорихте за солидарността. Аз бих искал да споделя с вас личния си опит. Разговарях е, с хора, е, които държаха особено на здравословния начин на живот. И те ме попитаха, длъжни ли сме да е, заявяваме и изразяваме солидарността си с онези, които съзнателно не се съобразяват с нормите на здравословния живот. И в тази връзка Смятате ли, че в системата на здравното осигуряване и застраховане може да се обърне повече внимание на това? Тоест, онези, които живеят по-здравословно, би трябвало да бъдат стимулирани. Знаете, както е, любителите автомобилисти плащат по-малко за страховка, ако карат без е, да нарушават е, правилник. И после, как гледате поначало на ролята на гражданското общество е, в областта на здравеопазването? Според мен много от е, целите бихме могли да постигнем чрез гражданското общество, е, вместо да, да, да въвличаме специализираната държавна администрация в това. Успех! Благодаря, каза председателя много деликатен въпрос задавате. Значи, като се разболееш, е, да те е, удари по главата и в джоба и за страхователя. Е, пък. Е, добре, радвам се, че аз няма да трябва да отговарям на този въпрос. Госпожа министър ще отговори. Госпожа Естрела, благодаря господин председател. Госпожо министър, аз също бях удовлетворена от казаното от вас. Много, много важни неща казахте, в това число за тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, затластяването. А също така необходимостта да бъдат създадени здравословни условия на живот за най-младите, за новородените и е, децата. В нашата комисия аз съм докладвала по въпроса за неравноправието е, в здравната сфера. Анализирах положението, направих някои предложения. Стигнах до извода, че неравенството в здравето и здравеопазването започва рано, е, живота на човека е, и може да има трайни последици. Има културни, економически и прочие външни фактори, които могат да повлияят отрицателно върху здравословното състояние. Да доведат и до сериозни финансови и бюджетни последици за държавата. И ако е, не е, се захванем е, с този тежък проблем, отрано, не бихме могли да предотвратим тези тежки последици. И в тази връзка въпросът ми е дали полското председателство ще отдаде приоритетно значение на тази област и ако да, какво възнамерявате да направите, за да намалите здравното неравенство? Благодаря преди две-три седмици бяхме а, в Агенцията по медицина и там стана а, въпрос за резистентността срещу антибиотици. С, от една страна има недо, недостатъчно антибиотици, от друга страна тази резистентност преследваше и те години проблема ще засили, защото има някои болести, които не са заразни, но както видяхме с щама ННОХ1, възникват други проблеми. Е, необходимо е да има взаимни усилия, така че да се действа по-ефективно при такъв тип пандемии. Това бяха въпроси до сега. Те са много на брой. Слушаме вашите отговори. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, бих искала първо да ви благодаря за това, че сте тук. Давам си сметка, че това е последния ден от работата на парламента преди тази годишната парламентарна вакансия. Знам колко упорито работите в вашата комисия. Здравето е, е моят ресор. Знам колко е труден той и толкова повече ценя, че е, този последен следобед от е, сесията си посвещавате на, на срещата си с мен. А, що се отнася до, до всички конференции, които споменах в своето е, експозе, е, нека повторя отново поканата си до всички вас. Е, за мен ще бъде много интересно да чуя вашия принос. Ще ви изпратим подробна информация за тези прояви, ако е възможно Отбележете си ги в календарите, за да ни удостоите с своето присъствие на тези конференции. Е, вашите въпроси сега няма да отговарям поред на всички въпроси. Някои от тях съвпадаха или бяха свързани един с друг. Ще започна с нещо, което според мен е очевидно – Независимо от това дали сме в Европейския парламент или е, в национален парламент, е, в здравна комисия или е, в самото здравеопазване, стига да уважаваме гражданина, не можем да не си дадем сметка, че неговото здраве е най-голямото и лично, и обществено богатство. И в тази връзка оглеждайки това, което вече е направено и това, което следва да бъде направено, не бива да забравяме, че е, нашите граждани заслужават е, е, да имат доверие в европейското здравеопазване и здравна политика. И тук не става въпрос единствено за очакваната продължителност на живота. Да вземем Полша, като особено характерен пример. Варшава е един съвременен град е, с добро економическо положение, е, без безработица и въпреки това в два съседни района на Варшава е, се отбелязва разлика по очаквана продължителност на живота сред жените от 7 години между един и другия район на, на един и същ град. И, и ние общувайки с гражданите, не бива е, да е, подчертаваме единствено една или друга забрана. Би трябвало да информираме, да осведомяваме. Колкото повече знаят гражданите за здравето, толкова по-малко разходи ще правим за неговото поддържане. Колкото повече знаят хората за здравословния начин на живот, за профилактиката, иммунизациите и вакцинациите, колкото е, по-голямо доверие имат е, в здравеопазването на собствената си страна, толкова по-малко, малка, по-ниска ще бъде е, инфекциозната заболеваемост. Кампаниите за иммунизация, които провеждаме в различните държави, се планират според нуждите. Ваксините са безопасни и ние трябва да можем да убедим хората в това. Всички европейски институции работят пределно прозрачно, що се отнася до безопасността и на ваксините, и на медикаментите въобще. Така че аз съм уверена, че това, което каза госпожа депутатката за информираността е, на гражданите, макар и да има основания, е, понякога прекрачва границата и се превръща в реклама. Е, много държави членки подходиха хладно към директивата Поради което е, в по-нататъчния ход на дебата стана ясно, че че законодателството за неистинските е, медикаменти е, е далеч по-важно, Не него се държи е, далеч повече, отколкото на законодателството за информираността на пациента. Но, но полското председателство няма да подмине този въпрос за информацията. Създадохме работна група и ще е, работим по един подобрен текст на комисията, веднага след като той бъде публикуван. Но е, само в хода на дебата ще се прояви подкрепата, която биха дали държавите членки на, на такава една промяна. Възнамеряваме активно да работим с Европейския парламент, с докладчиците и, и докладчиците в сянка. Що се отнася до присаждането и, и даряването на органи, донорството, на 5 е, и 6 юли проведохме първото неофициално заседание на министрите на здравеопазването, организирано от полското председателство в Сопот, Полша. Е, говорихме и за е, присаждането е, на органи, говорихме за дългите и предълги списъци на нуждаещи се от органи, които чакат донори. Засегнахме въпроса за цената на диализата, е, цената на реинтегрирането е, на пациентите е, с присъдени органи след операцията, връщането им на работа и така нататък. Трябва да убедим обществеността, че донорството има смисъл. Говорихме също така за безопасността на прилаганите методи към извличането и съхраняването на органи за трансплантация. Говорихме за обмена на информация за така нареченото електронно здраве, обмен на информация е, за донорите, въвеждането на стандарти е, в тази област. Срещата беше много интересна и много сериозна. Продължи часове и ние много сериозно се слушахме едни в други, за което аз съм благодарна на своите колеги. Освен това, една конференция на експерти е, по тези въпроси е насрочена за 6 и 7 октомври в Катовице. Южна Полша. И е, разбира се, е, вие ще бъдете добре дошли. Е, това ще бъде среща на експерти за обмен на опит. Ще се говори за образованието и професионалната квалификация, за безопасността на трансплантационните материали, на, на човешките тъкани и органи. А последващия въпрос за е, невродегенеративните заболявания и в това число Алцхаймер, предходни председателства на Съюза са извършили много работа е, и стратегически, и политически за, е, в борбата с тези заболявания. Ние смятаме, че действията в това направление би следвало да доведат най-вече до по-широко опознаване, по-широка обществена осведоменост за заболяванията, свързани е, с, с третата възраст. Така че да се преборим с маргинализацията, е, с, с е, отблъскването на най-възрастните от обществото. И нашето председателство ще се занимае с рисковете е, на възрастта и е, с рисковете от прекомерното нарастване на заболеваемостта от тези заболявания. Свързаният с това въпрос е за е, хората, които полагат грижи за заболелите с всичките економически, е, социални, трудови аспекти. Бихме искали да постигнем целите по е, стратегията С 2020. Смятам, че полското председателство първо ще се захване е, с тези цели първо ще повдигне въпросите за усъвършенстване на здравеопазването за най-възрастните. Е, бихме искали да насочим вниманието също така към някои специфични мозъчни заболявания, в това число тяхната диагностика, е, лечение и е, фармакологично обезпечаване. Възнамеряваме да работим е, за постигането, както казах, на, на целите, които с основание са прогласени по стратегията 2020. Целта ни е да оставим своя отпечатък върху този процес и аз се надявам, че нашите приемници като председатели на Съюза ще могат да се опрат на постигнатото от нас. Следващият въпрос за системите на здравеопазване. Още по време на унгарското председателство започна да се говори по този въпрос. Е, няма съмнение, всички знаем, че е, здравеопазването не е едно и също. Е, в различните държави членки, далеч не всички държави членки са в състояние да предложат на своите граждани гарантирано здравеопазване, за което хората така или иначе плащат и от което, разбира се, се нуждаят такова гарантирано е, здравеопазване трябва да е на лице във всички държави и членки. Е, разбира се, при това следва да се е, зачита суверенитета на, на държавните членки в областта на здравеопазването, съгласно Лисабонския договор. У нас, в Полша, ние сме осигурили е, е, равен достъп до здравеопазване съгласно полската конституция. И работим за това е, достъпът до, до здравеопазване, до здравни услуги да бъде максимално широк. Има някои редки заболявания, чието лечение е изключително скъпо – но заболелите от такива заболявания не би трябвало да бъдат оставени на собствената си съдба. Ето защо аз посочих въпроса за европейската солидарност. Това означава е, да се оказва подкрепа на една или друга е, здравна система, която, например, поради липсата на финансови ресурси, не е в състояние да се справи с определени заболявания, да помогне на е, пациенти заболели от, от някои редки и трудно лечими особено заболявания. И, и аз особено имам преди в това отношение е, децата и, и педиатрият. Работната група, която е създадена е, за неравенството в здравеопазването, е, ще се допита най-широко до експертни мнения в тази област. По-нататък вие зададохте въпроса за така наречените дизайнерски наркотици, но сравнително ново и твърде опасно явление. Това са психотропни вещества, които се съчетават в своеобразен коктейл с изключително силен е, токсичен, е, изключително силно токсично действие. При приемането на отделни психоактивни е, субстанции е, здравеопазването горе-долу може да се справи. Въведени са стандартни процедури. Но, както знаете, госпожи и господа, е, животът винаги е изпълнен с изненади и понякога ние не съумяваме да окажем необходимата помощ, особено когато е, пострадалият е, е приел такъв един коктейл от психотропни вещества. В Польша миналата година някъде около 260 души е, бяха пострадали. Миналия месец бяха регистрирани само 5 случая, което сочи известен успех в борбата с това явление – за съжаление, обаче, благодарение на интернет, държавните граници стават все по е, лесно преодолими. И разпространението на тези наркотици е, се разраства. Ние заедно трябва да търсим е, решенията е, за да противодействаме на онези, които напълно безотговорно и коравосърдечно въвличат младежите в такава тежка зависимост. И като говорим за младежи, е, става въпрос за ранната възраст между 12 е, и 19 години. Ние сме убедени привърженици на обмена на информация между държавите членки. Тъй като ако една държава членка е натрупала опит или, или има, има е, емпиричен материал по отношение на едно или друго психотропно вещество, то тя би следвало да е, сподели всичко това с останалите държави членки. На неофициалната среща в Сопот, която проведохме наскоро, ние обсъдихме и този проблем за новите наркотици. Поставихме го този въпрос като приоритетен за нашето председателство и смятаме да подкрепим изцяло усилията на комисията по оценка на информационния обмен. Понататък тютюнопушенето. Пазарът на тютюневи изделия е регламентиран съгласно директивата от 2001 година. По-настоящем наблюдаваме своеобразна тютюнева епидемия. Тютюнопушенето остава и през този 21 век е, една от най-големите обществени заплахи. И аз съм сигурна, че като членове на Европейския парламент вие сте се натъквали на такива аргументи, а именно, че ако се повишат акцизите върху тютюневите изделия, то и техните цени ще станат толкова високи, че хората няма да могат да си ги позволят и ще расте контрабандата, незаконната търговия с тютюневи изделия. И естествено, е, това е в противоречие е, с една смислена здравна политика. По друг начин трябва да се преборим е, с този бич с помощта и на Световната здравна организация. Знаете, СЗО съвсем скоро ще публикува подробни е, сведения за борбата с незаконното разпространение на тютюневи изделия. А, впрочем, е, ние очакваме съвсем скоро да започне работа е, за детайлната преработка на директивата е, за пазарите на тютюневи изделия в светлината на натрупания в продължение на последните 10 години опит е, и административен, и е, поведенчески. Когато разговарях с своите колеги от Дания и от Кипър, когато помолих комисаря Дали да ни покаже пътната си карта. Е, именно в тази връзка възникна въпросът за така наречената тютюнева директива. Ние не очакваме работата по, тази, по преработката на тази директива да приключи по време на полското председателство, но аз все пак е, изложих пред вас приоритетите на председателското трио – приоритетите на три поредни председателства на Съюза, започвайки от нашето. И до тогава се надявам работата и по тази директива да приключи. Понататък въпрос беше зададен за ролята на гражданското общество – и за ролята му в здравеопазването, като се подкрепят гражданските инициативи вместо здравната администрация. И стимулирането на онези членове на обществото, които се грижат строго за своето здраве. Аз съм напълно съгласна с тази идея. Всички ние би следвало да знаем как да живеем най-здравословно. Е, всички от нас би трябвало е, да, да знаем е, къде да потърсим помощ, да можем да разчитаме, разбира се, на здравеопазването, но и да не забравяме колко струва това. Понякога парите никак не стигат в здравеопазването на една или друга държава членка поради появата на е, нови форми на лечение, на, на нови медикаменти и държавата никога няма да има достатъчно средства е, за да лекува е, всеки го с най-съвремени методи. Така че всеки гражданин е отговорен за своето здраве. Не само държавата отговаря за равен достъп до здравеопазване. И, и в това отношение и вие като обществени представители имате е, роля. Гражданското общество може да допринесе голяма полза и примери за това вече има. Има е, посветени на работата си неправителствени организации е, в областта на здравеопазването неправителствени организации, които провеждат просветни кампании сред най-малките и, и младите, грижат се за израстването на новите поколения в духа на здравословния начин на живот. И още един въпрос. Вие го зададохте, господине, този въпрос за новите хранителни продукти. Да, е, ясно е, е има, има такава нормативна идея. Е, всички помним, през януари 2008 година Европейската комисия е, внесе в съвета проекто преработка на регламента за е, новите хранителни продукти. Полша беше за, за приемането на тогавашния регламент. Е, в директивата за информиране на, по-скоро в регламента за, за информиране на потребителите бе уреден е, и е, въпросът за наноматериалите. Унгарското председателство е, предложи в последствие наноматериалите да бъдат е, регламентирани отделно в регламента за новите хранителни продукти, тъй като такива е, хранителни продукти с такова съдържание би следвало да се уредят там. Но така или иначе, по настояще нямаме нещо, кой знае колко ново от е, Европейската е, комисия за намеренията и да внесе е, проекто регламент за новите хранителни продукти, поради което аз трудно бих могла да, да се ангажирам с някаква дата и, и с някакви е, конкретни действия от страна на председателството, но мога да ви уверя, ако междувременно комисията е, заяви такива свои намерения, то ние ще се отзовем с максимално внимание. Това май беше, ако нещо съм пропуснала, кажете. Благодаря ви, госпожо министър. Много Интересна дискусия се получи. Колегата Шарюш Волски също се присъедини към нас през последната част. Той също се интересува много от здравеопазването. и е, много компетентно отговорихте на въпросите. Виждаме, че вие се отнасяте ангажирано към всички тези е, въпроси. Споменаха се всички конференции, които ще се преведат по време на полското председателство. Вие отправихте и покана към всички членове на парламента. Е, ние ви уверявам, че ще работим съвместно с вас, ще провеждаме конструктивен диалог. Надявам се да постигнем голям успех, защото хората очакват Хората очакват Европейския съюз да им осигури по-добър начин на живот, защото има а, а, граждани една европейска държава, които отиват в друга европейска държава да почиват или да работят. А, те очакват там да имат а, добро а, здравоопазване. Желая ви всичко най-добро и благодаря ви, че бяхте сред нас. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Много благодаря. Бих искал да кажа, че когато идвах днес тук, а, бях а, а, тревожна, защото смятах, че ще говоря през празна зала. Знам, че това е последния след обед от работата на парламента и затова искам да ви благодаря от сърце че дойдохте на нашата среща. Благодаря за въпросите. Благодаря за това, че ми дадахте повод за размисъл. А благодаря, господин председател. Ясно е едно. Депутатите от Европейския парламент ще участват активно в нашата обща работа за интересите на европейското здравеопазване. Благодаря.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 So, wir haben äh, zwei Begehren. И така имаме две искания от Петър Лизе относно точка 25 е да бъде обсъдена сега. Това е темата за... Сам... А, я. Я, и ти си die Линда. Ти си номер 2 under uh, Directive. Това е въпрос свързан с мобилните телефони, повишения, повишения риск от ракови заболявания. Аз говорих с Петър. Той е съгласен първо да проведем дискусията за прогрес на законодателството и след това този въпрос. Няма да отнеме много време. Нека първо да проведем дискусията свързана с прилагането на европейското законодателство. Питър е съгласен. Так, Преходиме до пункта 20. И така, стигнахме до 24-та точка от нашия дневен ред. Няма много французи тук, а, вероятно защото днес е националният им празник. Но искам да пожелая на, на депутатите от Франция и техните помощници. Всичко хубаво. Поздравления по случая 14 юли. А сега прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда. малките и средни предприятия и директивата РОС. Господин Бракалац има думата reprezentantem komisji. Proszę bardzo, panie Brekle. Thank you, Mr. Chairman. Um, my name is Bjorn Hansen. From... Благодаря. Аз съм Джон Хансен от Генерална дирекция околна среда. Занимавам се с опасните химически съединения. Trzy czy cztery? Trzy, trzy. Trzy. Pytanie pani... Lindy Magreza. I odpowiada brak. Mailera? Écoutez, c'est la, la question 3. C'est M. Braclan qui devait répondre aux questions.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 знае, че ограничаването на опасните вещества в електрическите и електронни апарати поставя определени норми за опазване на околната среда. Комисията знае, че този въпрос е особено важен за малките и средни предприятия. Те трябва да получат максимална подкрепа. Комисията възнамерява да подкрепя прилагането на директивата, като проведе приоритети за това, които имат право да, из... да бъдат изключени от а, тази директива. Наред с това, службите на комисията поддържат тесни контакти с представители на промишлеността и други заинтересовани страни. Е, също времено се стреми да информира всички производители за изискванията на директивата. Ясно е, че в някои случаи, от, било от научна, било от техническа гледна точка, пълното заменяне на тези химически съединения няма да бъде възможно. И затова директивата съдържа а, възможности за изключения. И това е много важно ако има някакво съмнение в тълкуването на една или друга постановка, съществува и възможност за изключения. Изключенията се въжат за електронните апарати, за техни части и в много случаи производителите най-добре познават характеристиките на, на своя продукт и знаят къде да искат изключения. Ако гледаме сега преработената директива, която беше публикувана на 1 юли е, тази година, ще видим, че списъкът на изключенията в трето приложение е доста голям. Обаче поради сложността на техническите въпроси остава известна двусмисленост по отношение на изключенията, особено когато става дума за сериозни разлики от първоначалната проектна документация. И разбира се, е, правното тълкуване на този въпрос е, ще даде съдът, но комисията подкрепя е, онези, които подават молби за изключение и по този по това приложение. Тази директива не е особено сложна, а, а там, където има сложност, консултантът, който работи заедно с нас, може, ще може да даде разяснения и също да насочи към практически решения в случаите, когато съответният производител има нужда от подобни разяснения и консултации. Благодаря. Благодаря. Аз няма да влизам в техническите подробности. Искам само да кажа какво се има предвид, когато една фирма не знае, или производител не знае дали това, което произвежда, е, може да получи изключение или не. Когато пинат комисията, комисията не може да им даде отговор, нито пък и съответния институт е, и мисля, че ние трябва да подготвяме под ясни закони. Защото в случая на една, един малък производител ми казаха ми, че, че са казали на производители, че трябва да си наеме адвокат, да се води разследване, да се види дали може да се разреши или да не се разреши изключение за този производител. Тези неща трябва да бъдат по-точно и ясно уредени в закона. Много трудно е да се установи кой може да помогне на даден производител да установи има ли право или няма право на изключение. Сегашното положение никак не е задоволително. А, много пъти се казва, вие си поемете риска, решете дали може да ползвате изключение или не. Законът трябва да бъде по-ясен. Ако ние не знаем какво се включва или какво се изключва от изискванията на закона, как да знаят малките производители? Искате ли да отговорите, господин Бракленд? Напълно съм съгласен. В никакъв случай не искаме да създаваме работа на адвокатите и съответните производители най-добре знаят какви са характеристиките на това, което произвеждат. Понякога е трудно да се установи какви са нуждите на едно или друго малко предприятие, ние се опитваме да изброим изключенията в приложението. Не е оптимално решението, прави сте, има още много работа, която предстои, но ние се опитваме да намерим решение. А производителите намират нашия подход за твърде полезен. Благодаря. Карен Кавенбах има думата за въпрос. Тейният въпрос се отнася до прилагането на директивата от страните членки. Най-малкото това ми казва бележката пред мен. Мисля, че господин Бракленд също трябва да отговори. Госпожа Кафенбах е задава въпроса, вие трябва да, да отговорите. Благодаря, господин Петър. Аз съм завеждам отдел, правният отдел на Генерална дирекция околна среда, а не техническите въпроси. Доколкото знам, няма направено цялостно изследване на въпроса. В Бялата книга по управлението има някои насоки, от нашия опит мога да кажа, че има няколко критерия, които са свързани с трудностите за приложението. Законите в областта околната среда са обикновено основават на директиви, т.е. необходимо е транспониране от страните членки, от местните власти и след това възниква въпроса доколко това транспониране е направено успешно. Второ, екологичните закони обикновено действа на много ниско ниво, не на национално, не на регионално, по-скоро на градско и местно ниво трябва да е, произвеждаме, това е свързано с инфраструктурата, необходими са пари. Значи, ако сравним това с а, единия пазар, в областта на околната среда инфраструктурата е много по-скъпа, да кажем, примерно, е, не може да изградите пречиствателна станция за две седмици. Наред с това, екологичното законодателство за много страни членки е първото, което създава, им създава, вменява задължение за опазване на околната среда. Тоест много страни започват от нула. Съществуват и други общи проблеми. Това е липсата на, на административен капацитет. Много често националните е, органи нямат необходимите ресурси, за да прилагат закона. Това са според мен проблемите. Както вероятно знаете, нашия комисар е, готви съобщение по прилагането на екологичното законодателство. Според него биоразнообразието дефицитът на ресурси и прилагането на екологично законодателство са трите най-важни проблема, които трябва да решаваме. В съобщението ще се направят препоръки. Имахме мозъчна атака, среща през юни, когато се опитахме да помислим как да подобрим информацията, която гражданите получават, също така как да подобрим и управлението на структурите в страните членки. Разговаряхме за различните нива на управление, за достъпът до правосъдие, който не е винаги гарантиран в страните членки. Това са все въпроси, които първа трябва да се решават. Междувременно, се опитваме да сътрудничим колкото може по-тясно с страните членки. Да ви дам пример. в миналото, когато съвета и парламента приемат една директива, нещата се оставаха до там и след 2-3 години започваха да проверяваме транспонирана ли е директивата. Сега в Генерална дирекция околна среда се опитваме да бъдем проактивни, да даваме насоки, даваме списъци с задачи на страните членки, организираме семинари, обменяме опит, за да помогнем на страните да транспонират приятите директиви. Необходимо е също така да представим структурни идеи, това ще стане в края на годината, ще ги го направи нашия комисар, и други практически стъпки, за да помогнем на страните по-добре да транспонират приятите директиви. Благодаря. Е, благодаря. Председателят. Благодаря. Господа Калебах, иска ли да зададе допълнителен въпрос? Благодаря за информацията. Е, смятам, че имаме нужда от такова сравнително проучване, защото ние трябва е, да а, видим какви са причините за неприлагането на това законодателство в областта на околната среда. Може би понякога няколко държави членки не прилагат това законодателство по едни и същи причини. Това, което чуваме е, че а, се ре, реагира на отделни случаи, но ние а, нямаме общ поглед върху нещата. А, втората ми глава е следната. А, точка пета, искам на нея да се отговори. Тя е свържена с извличане на торфа в Ирланда, Ирландия. Въпросът, който беше зададен от колегата Неса Чилдърс. Благодаря. Въпросът свързан с извличането на торф в Ирландия. Той е госпожа Неса Чилдърс. Въпросът е повдигнати от госпожа Каденбар. Моля представителя на комисията да отговори и на този въпрос. Благодаря, господин председател. Да, моята служба отговаря и за по този въпрос. И колкото до добивът на торф в Ирландия, да се каже, че торфишата с защитени територии. При добива на торф те се разрушават. Внимавам, много внимателно следим положението. Започнали сме процедура за нарушаване срещу Ирландия в края на януари 2011 и започната тази процедура. Трябва да се подчертая, че новото правителство полага значителни усилия за приоритетно решаване на този въпрос. Създаде съвет по добива на торф създаде инструменти за компенсиране на стопаните, също и предвидени са наказания, които нарушават местообиталищата, свързани с торфищата, но на този етап ние смятаме, че още има все още редица неща, които трябва да се направят. Не сме съвсем а, доволни как се прилагат тези изисквания към 56-те торфища, а, и срокът да, за отговор е 16 юли, очакваме го миналата седмица. Срокът е по-кратък от обикновено един месец, вместо два месеца и това дава възможност на комисията по-бързо да работи. За сега за сега трябва да кажа, че унищожаването на 50-те и 6-те обекта е спряно и в зависимост от това какъв отговор ще дадат а, ирландските власти, ще а, видим как да действаме по-нататък. Благодаря.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 ale tutaj była kwestia kolegi Lize, który e, był... Proszę bardzo. Ja, wenn die Kollegen einverstanden... Сега има въпрос от господин Лизе. Ако колегите са съгласни, сега ще премина към темата за мобилните телефони. След това ми е все тая как ще се процедира, но ние а, така се оговорихме с колегата Маги, Мак, защото днес всички сме малко под, поставени под натиск. Значи, сега да, да обсъдим устния въпрос на господин Петър Лиз и след това да се върнем към другите въпроси, ако а, председателят на комисията може да остане. Значи това е устен въпрос, свързан с а, връзката между потребата на мобилните телефони и повишения риск от ракови заболявания. Имаме представител на комисията, госпожа или господин. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ми давате възможност да говоря от името на комисията. Да отговоря на въпроса на господин Лизе и на неговия колега господин Зебер. Това е един въпрос, който е много интересен и за нас, защото от 31 май 2011 година Международната агенция за проучване на рака е орган на СЗО, класифицира и установи връзката между ракови заболявания и а, ултрамагнитните вълни, ултрамагнитните вълни а, излъчвани от мобилните телефони. Обаче проучването още не е извършено, както е споменато в допитването на почитаемите депутати. Но а, има вече първи стъпки за провеждане на такова проучване от група експерти възоснова на първоначални доказателства. Повече от две седмични е, дискусии доведоха до констатацията, че има висок риск от раково заболяване, когато е, много интензивно се използват мобилни телефони. Проучванията обаче, проведени в тази област дават ограничени резултати за това, че има непосредствена връзка между употребата на мобилни телефони и повишения риск от, от ракови заболявания. Членове на моят отдел взеха участие в тези разисквания и в крайна сметка този въпрос ам, поража много противоречия сред научните среди. Също така трябва да се подчертае, че последващо проучване не беше в състояние да установи връзката между употребата на мобилните телефони и риска от ракови заболявания. Смятам, че такъв а, проблем се наблюдава в световно, а, на световно ниво. Споменах въздействието на електромагнитните полета. Обаче опита на Европейския съюз е ограничен, така че да се а, окаже съдействие на държавите членки. Държавите членки трябва а, да използват собствени средства, за да намалят излагането на гражданите на прякото въздействие на електромагнитните полета и вълни. Искам да ви кажа, че през 1999 година комисията е предложила пределни нива на излагане на тези а, вълни. А, също така е изготвена и препоръка, която а, да препоръча на държавите членки да въведат ограничения, свързани с излагането на а, населението на въздействието на електромагнитни вълни. Това е препоръка, която няма задължителен а, характер, а, само препоръчителен характер. Какво прави комисията? Комисията не си седи просто така спокойно и, и казва на държавите членки, вършете си работата. Комисията редовно наблюдава действията на държавите членки в тази област, свързани с опазване на общественото здраве. А, също така има специален комитет, който реагира при възникването на нови рискове в тази област също има определени ограничения, които се позовават на препоръчаните нива от 1999 година. Относно електромагнитните полета, научния комитет прие решения през 1999 година и в препоръката на съвета бяха включени пределните нива на излагане на въздействието на магнитните полета. Преди а, приемането на документа на 31 май 2011 година а, имаше намерение да се проведе конференция, свързана с връзката между магнитните вълни и общественото здраве. На 17 и 18 ноември ще бъде проведена такава конференция. Ще вземат участие научни експерти. Там ще се обсъди връзката между здравето и електромагнитните вълни. Също така а, и да се установят а, пропуските в науката, свързани с а, въздействието на електромагнитните вълни върху а, човешкото здраве научния комитет ще изготви мнение, свързано с електромагнитните полета и вълни и ще вземат преди всички аспект на човешкото здраве, не само а, рисковете свързани с раковите заболявания. Това е тема, с която комисията се занимава по-настоящем. Комисията ще преразгледа адекватността на пределните стойности на излагане на електромагнитни вълни, заложени в документа от 1999 година. На следващо място комисията е финансирала и в бъдеще ще финансира изследвания в рамките на програмата, така че да се запълнят съшуващите пропуски в научните познания в областта на електромагнитните полета. На следващо място предвижда се диалог между всички заинтересовани страни Трябва да има по-голямо разбирателство между отделните а, страни и да се види как по-добре може да се информира обществеността за политиката, която ние подкрепяме в тази област. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря ви, господин Петър Лизе. Благодаря. Искам да извиня, че веднага трябва да тръгна, защото ще се изпусна влака. няма да задам въпрос, защото няма да мога да чуя отговора. И имам само една молба към комисията. Нека тази тема и в бъдеще да я взимат на сериозно. от опита си, от данните, които познавам, сме изправени пред един проблем, въпреки че науката го оспорва. Е, тук е, става въпрос само за това колко е, високи са тези рискове и колко голяма е опасността. Вчера видяхме и темата за ГМО по време на гласуването, че няма никакви научни доказателства за тяхното влияние. За темата за биоцидите знаеме, че веществото е опасно през последните години. Говорихме за количества, които са незначително малки и те не могат да окажат а, вреда според учените. Но да се върна отново на електромагнитните вълни, мобилните телефони и рисковете от ракови заболявания. Тези неща са взаимосвързани. Трябва да продължим да работим по тази тема. Нека да я включим отново в дневния ред, когато повече колеги са тук в залата. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря на господин директор Пенинг за обясненията по този въпрос. И сега се връщаме на предишната точка. Точка 24. Тук имаме един процедурен въпрос, тъй като въпросите е, по директивата РИЧ са зададени на госпожа Гростет и господин Карлин. Те не са тук. Не знам въобще може ли да процедираме така. Да се дава отговор, когато няма този, няма този, който е задал въпроса. Ще трябва да се, ако искате, може да говорите, господине, обаче мисля, че ще трябва да се върнем на този въпрос отново. Госпожа Гростет е изведена днес, е 14 юли. Господин директор, Хансън е тук може би да слушаме и слушаме отговора днес, а след това той да бъде повторен, когато господин Гростет и господин Гърлин са тук. Е, well, I'm, I'm, I'm, I won't press the point. I mean, I don't want to take. If, if my, I'm sure my. Сигурен съм, че е, колегите биха искали да чуят отговора. Съжалявам, че е, съжалявам, че представители на комисия са тук и нямат възможност да имат възможност да, да дадат отговор на зададения въпрос. Трудно е, господин председател. Тези сесии са много ценни за нас, но на, обикновено накрая, когато останат въпросите, когато вече всички са си тръгнали, нещата не са не стават по този начин, по който не се иска. Благодаря. Мисля, че е, най-разумно би било да отложим отговорът на този въпрос. Благодаря. Значи отлагаме този, отговорът на този въпрос. Pour le 26. On pourrait, on pourrait vraiment prendre la question Rich parce que les, la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 Nous attendons les représentants de la Commission pour le point 26. Ще изслушаме представителите на комисията по 26-та точка от нашия дневния ред. Предлагам да направим 15-минутна пауза, да видим след 15 минути дали ще дойде представителя на комисията, който трябва да даде отговора по този въпрос. Alors, euh, nous pouvons euh, commencer parce que le représentant de la Commission, Monsieur. Пол euh, Хобсън, euh, представителят на Европейската комисия, вече е тук. Така че е, преминаваме към 26-та точка, проект за доброволно споразумение, което да бъде изключено по директивата за екодизайна за подобряване на енергийната ефективност на комплексните цифрови декодери и на въздействието на тези декодери. Нека изслушаме отговорът на комисията. Господин Робсън е а, директор в Генерална дирекция енергийна ефективност. Имате думата, господине. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Става дума за доброволно споразумение, а, съгласно директивата за екодизайна. Тази директива дава възможност доброволните споразумения да бъдат признати в определени обстоятелства като альтернатива на регламента. Те трябва, а, че ако бъдат признати, те ще постигнат политическите цели по-бързо, отколкото ако се спазва регламента. Ако те докажат това, тогава, съгласно директивата, трябва да бъдат предпочетени. Става дума за споразумения, които се сключват в условия на прозрачност. Използването на доброволни споразумения се предпочита, защото те са по-гъвкави, но процесът за включването на подобни споразумения и тяхното одобряване съгласно директивата за екодизайна е доста сложен. Включва се участие на заинтересованите страни, оценка на въздействието, мнение от страните членки, за да е сигурно, че споразумението наистина има добава, дава добавена стоеност. Ако доброволното споразумение не е успешно, комисията запазва правото да издаде задължителен акт. Това по комплексните цифрови декодери би било първото подобно споразумение. Комплексните цифрови декодери е нещо, за което никой не е чувал, но всички ги имат те получават цифрова телевизия. И около 60 милиона са продадени миналата година в Европейския съюз и ние смятаме, че потреблението на електричество от, тях, от, от тях ще се отвои, ако ние не вземем мерки. Това може да се изглежда малко, но те потребяват електроенергия колкото един малък хладилник. Е, и с времето техния брой ще се увеличава. Има три причини поради които искаме да прибегнем до доброволно споразумение в този случай. Първо, е енеруемостта на декодерите зависи не само от техния дизайн, но също и по начина, който се използват от който доставчика на телевизионни програми. Смятаме, че ако доставчикът също участва, може да се постигне повече. И така това искаме да се включи доброволно споразумение. Второ, Техните функции се развиват много бързо. И това също предполага един по-гъвкав подход при дефинирането на параметрите и изискванията. И а, трето, най-сложните спецификации на декодери а, се предлагат от сравнително ограничен а, кръг доставчици, което прави тяхното наблюдение по-лесно. През март започнахме процедурата, заедно с началото на доброто споразумение. И предлаганото споразумение ще даде същата економия на електроенергия, както би дала директивата, отговаря на 8 ми член на директивата, достатъчно прозрачно е и предлага възможност за по-голямо подобраване на нещата след 2015, отколкото би дал регламентът. Ние ще работим с производителите, с вас и с всички заинтересовани страни, за да се реализира тази економия на електроенергия. Знам, че често има опасения във връзка с доброволните споразумения, но ние не даваме а, карт бланш а, на производителите даваме два месеца да ни дадат е, данни, е, независима инспекция ще е, прегледа тези данни, ще ги подаде на комисията, след това ще ги обсъждаме на консултационна среща, в която се участват редица заинтересовани страни и представители на страни членки. И чак след това ще направим първите заключения за годността на подобно доброволно споразумение. Благодаря. Колеги, иска ли някой думата по този въпрос? В такъв случай мога да обявя заседанието за закрито. А преди това ще ви пожелая приятна вакансия. Следващото на заседание е на 8 септември в Брюксел от 3 до 6 часа след обед. А на 12 септември ще се съберем в Страсбург от 7.15 до 8.45 за ранта. Благодаря. Довиждане през септември.